Предлагам да вземете местата си, за да можем да започнем заседанието на комисията без да изчакваме повече. Най-напред искам да благодаря за това, че присъствате на това заседание че сте верни на комисията. Това е много важно. Докладчиците са тук, повечето от докладчиците в сянка също са тук. Така че аз предлагам да започнем работата ни. Изминаха няколко седмици, откакто не сме се срещали. Затова е важно да проведем това заседание преди да се гласува на 6 декември. Затова прецених, че можем да поискаме от двамата съдокладчика да ни запознаят с получените изменения, за да можем да имаме и обсъждане за това какво трябва да направим съвместно. Най-напред, нека да приемем дневния ред. Ако нямате забележки, считаме, че този дневен ред е прият. Не виждам никакви възражения, значи дневният ред е прият. Съобщение на председателят е втората точка. Ще има превод на 16 езика. Що се отнася до електронното досие, имате всички документи в и митинг. Също се предава на живо по интернет заседанието също има гости от Камерата на представителите от е, Чушка, Чешката република. Това е делегация, която се ръководи от госпожа Дана Балкарова, която е председател на Комисията по околна среда в Чешкия парламент. Също искам да ви информирам, Франс Ра Алп ще ви представят някои кадри в последствие. И така, ако нямате възражение, считаме, че протоколите от заседанията ще бъдат прияти. Става дума за заседанията от 30 август, 6 септември и 27 септември. Те се приемат. Ако нямате никакви допълнение, изменение. Не виждам никой да иска да направи промени, така че считаме, че протоколите са прияти. И така преминаваме към същността на днешното ни заседание. Аз вече казах, че прецених, че е добре да проведем това заседание, тъй като на 6 декември ни предстои гласуване по компромисните изменения и останалите изменения по доклада. Знаете, че в пленарна зала е предвидено на 17 януари да бъде гласувано. Това е предварителния календар. Той беше потвърден от председателския съвет. Днес ще разгледаме тези 100, 1141 изменения. Разбира се, няма да са едно по едно, които бяха внесени от членовете на комисията ни. Искам да помоля господин Лис и господин Стас да се изкажат началото, за да ни запознаят докъде е стигнала работата им. Знаят, че са постигнали голям напредък. Е, има доста очертаващи се компромисни изменения, но те ще ни запознаят е, с е, структурата на доклада, как ще изглежда той. Също Става дума също и за разглеждане на протоколите, свързано с формулите. Има множество предизвикателства тук. Също трябва да направим анализ на съществуващите протоколи, за да излезем с конкретни предложения при необходимост как да се подобрят протоколите за разрешение за пускане на пазара на тези молекули. И така искам да предложа първо на господин Линс за 5 минути, след това господин Стас за 5 минути, да ни запознаят с това докъде са стигнали в своята работа. След това ще дам думата на докладчиците в сянка, госпожа Гутланд, която замества госпожа Бонафе, госпожа Макентайр е в залата, Госпожа Риз отсъства. Не виждам никой от Ауде в момента. Ще изчакаме малко. Госпожа Аня Азекамп, тя е тук от името на ГУЕ, ще се изкаже. Господин Донано за ИФДД ще замести господин Педичини и господин Лазо ще говори от името на ЕНФ. След това ще има спонтанни изказвания в рамките на дебата и ще дам думата след това и на представителя на Европейската комисия. Благодаря, че сте тук, господин Берент. Знаете, че това е наша традиция. Благодаря ви за присъствието и след това ще приключим заседанието. И така предлагам да започнем. Давам думата на Норберт Линс да ни запознае докъде са стигнали нещата според него. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам тези пет минути, с които разполагам, да не ги използвам изцяло, за да мога да си изкажа още веднъж. Тази седмица се надяваме да приключим всички разисквания и ще сме готови за гласуването на 16 декември двамата докладчици. Сега ще ви слушаме много внимателно, за да разберем кое е важно за членовете на комисията. Както председателят вече каза, имаше 1141 изменения, които бяха внесени. Обзаложих се с колегата Стас, че измененията ще бъдат около 1000 и доста се доближих в предположенията си до тази, тази бройка. В момента сме постигнали 52 компромисни изменения. В момента текат по-нататъчните ни преговори. Ще кажа, че работата ни не беше съвсем лесна. Ние бяхме двама докладчици с различни убеждения, които трябваше да изготвят общ доклад. Но общата ни цел е да постигнем в крайна сметка един балансиран доклад и да направим най-доброто от вече достатъчно строгата, най-строгата в света система за а, разрешение, за разрешаване на пестициди. На 27 септември още обявих своето мото еволюция вместо революция. Продължавам да държа на това и по този начин изглеждат и досегашните ни преговори за постигане на компромис. От моя гледна точка те вървят доста добре. Друго, което мога да заявя ясно е, че процедурата за разрешаване трябва да бъде основана на научни достижения и а, разрешаването или забраняването на активно вещество не бива да зависи от политическо решение. Искаме да постигнем повече прозрачност, предвили сме мерки за това, а в същото време стимулираме нововъведенията и подобряваме съществуващите процедури. Така че като тяло вярвам, че с този доклад, е, дори в е, настоящия му вид, но след завършването на преговорите ще е, помогне да се направи системата по-устойчива и по-прозрачна. В крайна сметка Смятам, че темата е достатъчно тежка, така че едва ли всички ще бъдат изцяло удовлетворени от крайния резултат, но призовавам всички да бъдат готови на компромиси. Иначе мога да кажа, че се радвам да получа от вас повече коментари и да откликнем при възможност на вашите желания. Благодаря ви, господин Линс, за изказването. Сега давам думата на Барт Стас. Благодаря. Аз мога да продължа от това, което каза току-що Норберт Линс. Действително, ние работихме много тясно, заедно и полагаме максимални усилия да постигнем добри компромисни изменения, да постигнем съгласие между различните политически семейства. Както беше казано, има 1141 изменения. Ние искаме да обхванем колкото е възможно повече от тях в компромисните изменения. Тези изменения обхващат доста теми и на практика не е възможно да включим всички тях в компромисните изменения и да удовлетворим всички. Начина по който работим заедно беше изключително конструктивен. Мисля, че направихме максималното, което е възможно и изготвихме окончателния текст, който да разгледате. Искам да запитам докладчиците в е, е, сянка да разгледат тема по тема, въпрос по въпрос, кои са основните аспекти, какво е важното, какво за тях е приемливо, какво не. Именно това се опитваме да направим. Искаме да излезем с един съществен текст, който да даде важен принос за подобряване на първоначалното предложение, внесено от комисията. Ние искаме да създадем нещо, което да послужи за добра основа на комисията за преразглеждане на регламента. Ние искаме да постигнем максимално мнозинство в подкрепа на позицията на парламента с участието на максимален брой политически групи. Е, има редица препоръки, които предлагаме. Някои от тях, 16 и 17, може би ще получат гласове, други може би ще получат 12 и 13 гласа. Това няма да отправи много силно послание от страна на парламента към комисията. Затова искам да помоля колегите да имат предвид, че имаме проблеми с сегашния регламент, затова има и толкова много изменения. Имахме много изслушвания. Едва ли е необходимо да ви го припомням. Проучванията, които получихме, са добри, също участието на експертите беше много добро. Тоест, както каза и Норберт, е, сме в добра позиция да насочим вниманието си върху всичко това и да се опитаме да обхванем максимално внесените изменения в близо 50 компромисни изменения. Това е нашата цел. Както вече казах, ние много внимателно изслушахме позициите на докладчиците в Сянка, но също слушахме и мнението на други, които ни бяха толкова широко включени в процедурата. Ние искахме да изслушаме всички от целия спектър, да изслушаме какви са позициите, какви са желанията, какъв е подходим, им, какво е мисленето им, за да може окончателните препоръки под формата на компромис да получат максимална подкрепа. Преди да приключа, искам да кажа, че Норберт и аз работихме по отличен начин заедно. Имаме само едно разминаване в мненията и това се дължи, защото ние се обзаложихме колко изменения ще бъдат внесени. Той каза хиляда, аз казах някъде към... Той каза 900, аз казах 1000. И все пак имаме 1141. Има доста голяма разлика. Но така сега губещия трябва да купи една бутилка хубаво френско е, вино за победителя. Като оставям шагата на страна, ние работихме по много конструктивен начин и се надяваме това да има успех. Благодаря ти, Барт. Така че, ако имате нужда от съвети, се обърнете към съответните ни служби. Благодаря на двамата за работата ви. Знаете, че председателят, въпреки дистанцията, следи много отблизо вашата работа. Това, което е пред нас, е резултат от колективния ни труд. През последните 8 месеца проведохме множество изслушвания, имахме посещения и това позволи да обогатим предложенията, да имаме толкова много изменения. Не зная дали е добре или не чак толкова добре. Барт също не го напомни, защото трябва да получим колкото е възможно по-широка подкрепа от политическите групи, защото това ще подсили позицията на парламента. За това се надяваме при гласуването да се подкрепи това, което е направено. Мисля, че проекта, който е изготвен, е добра основа. Това е обща позиция по въпроса, който ни занимава. Има някои специфики, има някои въпроси, по които едни или други са по-взискателни и в духа на демократичността, трябва да се съобразим с колективното мнение. Искам сега да дам на думата на докладчиците в сянка. Най-напред госпожа Гутланд от името на социалистите и демократите. Разполагате с по 5 минути. Ще ви го напомням на всеки по-отделно. 5 минути. Като че ли не чух последното изречение, но добре. Благодаря ви, господин председател. От името на колегата Симона Бонафей искам да благодаря на двамата докладчици за конструктивната им дейност и стремеж към компромиси. Това е сложна задача. Тук беше казано, че имаме над 1100 изменения. И разбирам, че е сложно да се намерят балансирани компромиси. Нашата политическа група предложи изменения с преследващи три основни цели. Първо, създава независимост и повишаване на прозрачността в европейския процес за издаване на разрешителни. Това означава правила за елиминиране на конфликт на интереси и позволяване на по-независима оценка на пестициди. Второ, пълно прилагане на принципа на предпазливия подход при решение за това дали да се дадат разрешителни за пестициди и активни вещества, като се отчитат най-вече най-уязвимите групи в обществото. Трето, знанията за човешкото здраве и здравето на животните са от ключово значение в законодателството и анализът показа, че в момента тази цел не е изцяло постигната. Други важни аспекти за нашата група са от гледна точка на достъпа на обществеността до научните изследвания. Смятаме, че това е от решаващо значение. Неповерителният вариант на изследванията следва да се оповестява незабавно след като се финализират изследванията. нези части, които не представляват заплаха за търговската тайна, следва да бъдат достъпни за обществеността. Необходимо е да има система за оценка не само на ниво, на национално ниво. Затова смятаме, че ОБХ трябва да засили своята ден по оценка най-малкото на продукти за растителна защита. Освен това напомняме за пълно прилагане на директивата за устойчиво прилагане на пестицидите. За това молим държавите членки Европейската комисия да приведат в съответствие практиката за одобряване с активните вещества с целта на директивата за устойчивото използване на пестицидите. Накрая и искаме да говорим за последните тенденции, свързани с необходимостта да бъдат опазвани пчелите и други опрашващи насекоми. Техните услуги са абсолютно жизнено важни за екосистемите. Не трябва да позволяваме опасни пестициди, които да застрашават тези биологични видове. времено смятаме, че не е приемливо и твърде изненадващо, че няма компромис по необходимостта да се забранят пестициди, които съдържат вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Разбира се, ние ще внесем отделно изменение, за да гарантираме забраната на такива пестициди. Надявам се, че бях достатъчно кратка. Euh, Благодаря много. Да, дори наполовина намалихте времето. Госпожа Макентайр от името на ЕКАРА за 5 минути. Господин председател, когато обменяхме мнение по този проект доклад в края на септември миналата година, изтъкнах моята загриженост, че въпреки изслушването на широк спектър експерти, компетентни органи и заинтересовани страни, подготвения текст е, се характеризира с твърде селективен подход. И когато започнаха преговори по компромисните изменения с колегите, докладчици в сянка и докладчиците, аз се надявах, че когато започнахме, че текстът по-задълбочено ще отрази законодателната уредба, уреждаща уреждането на продуктите за растителна защита и разрешаването им най-вече. За съжаление, компромисите възприемат риторика, която охулва сегашния законодателен подход, особено ролята на отрасъла в извършване на съответните изследвания и националните органи при одобрението им на пускане на продуктите на пазара. А, аз внесох 105 изменения. Няма в момента да говоря за всички тях, за ваша радост, но ще се спра на три. Това са изменения, които внесох съвместно с колегите от НП. Първо, Първата подчертава как можем да постигнем по-балансиран подход. Предлагаме идея за точка от преамбюла, в която се казва, че тежестта на доказването следва да бъде на заявителя, за да се гарантира, че не се разходват публични средства за изследвания, които могат да бъдат от полза за частни субекти. Така че Вашето опасения не се сбъдва, че ще защитам заявителя. Същевременно трябва да се спазва прозрачност на всеки етап на процедурата за издаване на разрешение при пълно спазване на правата за интелектуална собственост. Също така трябва да се гарантира непрекъснатото спазване на принципите на добрата лабораторна практика. Според мен това е един разумен подход. Аз съм прагматичен човек – и това се отразява и в моя подход. Още един пример, в който бихме могли да постигнем повече баланс. Това е точка преамбюл АЕ. Това беше поставено също така и като въпрос и от експертите, които поканихме и които казаха, че не може глифосата, глифозата да се категоризира като канцерогенно вещество. Обаче Европейската агенция по химикалите и Европейския орган по защита на храните посочиха аргументация в своите заключения, така че трябва да изслушаме и двете страни в спора. И третия аспект, нещо, което се оформи като нов компромис по точка 44, призоваваме комисията насоките на Европейския орган за безопасност на храните да бъдат практически осъществими и да гарантират предсказуемост за заявителите чрез необходимата оценка на въздействието. И тези насоки трябва да бъдат одобрени от държавите членки преди да се използват, защото в комитета Попов се извършва огромен обем дейност, включително и попазване на пчелите, но отново недостатъчно внимание се обръща върху въздействието на околната среда. Обедена съм, че системата за одобрение не е абсолютно порочна и негативният подозрителен тон на много от измененията противоречи на балансираните експертни становища, споделени с нас по време на изслушване на експерти. Не смятам, че сегашната система е идеална. Много неща могат да се подобрят, особено що се отнася до изпълнението и предоставяне на стимули за устойчива правна уредба, която води до новаторски активни вещества и методи за селско стопанство, които да намаляват потребност от пестициди. Ние имаме нужда от практически препоръки, които да обхващат прилагането на действащата правна уредба и подпомагащи подобравянето на цялостно предложение на комисията в сферата на законодателството за храните. Призовавам докладчиците и докладчиците в сянка тези компромиси и доклада на подкомисията ПЕСТ да доведат до едно разумно съгласие, разумен текст. Мисля си, че не ни а, трябва революция, а просто проверка на целесообразността. Благодаря. Благодаря много, госпожа Макентайр. Сега давам думата на Аня Азекамп от името на ГУЕ. Благодаря. Rustigheid van vele EU-burgers door de Monsanto-paper предвид издаването на разрешителни за глифосата и поради загрижеността на европейските граждани беше създадена тази подкомисия. И нашият мандат е да разгледаме, да анализираме процедурата за издаване на разрешителни, също така да анализираме процедурата в различните институции, прозрачността и е да обмислим начини за подобряване на процедурите. Как бихме могли да се освободим от тези токсични вещества, токсични за хората, животните, околната среда? Как е възможно, че този продукт още е на пазара? Има статии, които доказват, че Монсанто манипулира ситуацията и това застрашава хранителната верига. Това е огромен скандал. Наистина трябва да разгледаме каква е реалността и да видим какво можем да направим, защото има нещо много порочно в системата на оценка и в процедурите за вземане на решения. В противен случай реалността нямаше да бъде толкова мрачна, колкото е сега. Така че трябва да обмислим сериозно как да намерим отговор на тези нетърпящи отлагане проблеми. Европейските граждани имат пълното право да получат отговор. За съжаление, този доклад не отговаря на огромната загриженост на нашите граждани. Ние слушахме експерти, слушахме компетентните органи но видяхме, че те всички се опитват да покажат колко добре работи процедурата за разрешаване на токсични вещества. И не виждаме в доклада се отразява загрижеността, изразена от много компетентни органи и експерти. Много сме далеч от компромис. Докладчиците не се средоточават върху правилните неща – виждаме, че докладът не е придружен от писма, които сме получавали. Нека не забравяме какво се е случвало поради глифосата. Нека не забравяме загрижеността изразена от Световната здравна организация, от изследователската агенция за изследване на рака трябва да помним каква сериозна загриженост беше изразена от тези органи. Да, разбира се, им положителни елементи в доклада. Всеки път новият анализ трябва да бъде извършен от държавата, а не от заявителя. Така че ще избегнем различно механично пренаписване на вече написани неща, както вече сме виждали в миналото обаче не виждаме черно на бяло в доклада, което да отразява казаното от Европейския орган за безопасността на храните и други органи, че никога не е трябвало да се разрешава изобщо глифозатът и че се нарушава принципа на предпазливия подход. По този начин ние излагаме на риск здравето на всички европейци. Процедурата за анализ и разрешаване в Европейския съюз трябва да бъде образец за целия свят, но в реалността виждаме, че се разрешава тези токсични продукти и техните производители командват парада. И виждаме, че отрасла продължава да произвежда токсични вещества. Европейския парламент трябва да се изправи и да защити интересите на потребителите на европейските граждани. Трябва да мислим как да премахнем глифосатът колкото се може по-бързо от магазините до околната среда. Още не сме дали отговор. Затова внасяме изменения и предлагаме възможности за обсъждане на този въпрос. Тук докладчиците би трябвало да постигнат силни компромиси, така че този доклад наистина да бъде резултатен. Благодаря, госпожа Донано има думата от името на СПД. Благодаря, господин председател. Когато разгледахме проекто становището, аз бях разочарована, що се отнася до съдържанието на текста, който не включва доста важни аспекти. И аз бях много изненадана, когато разбрах, че са внесени 1141 изменения по един единствен доклад. Това потвърди моите опасения. Ако съдържанието беше удовлетворяващо, тогава депутатите няма да се чувстваха толкова задължени да внесат изменения. 114 средно за група са внесените изменения. Тоест, аз считам, че повечето от моите изменения на пръв вид са обхванати от компромисните изменения, но всъщност реалността е различна. Има доста голям брой изменения, които се включват в компромисните изменения. Виждаме, че тези компромисни изменения не включват същността на внесените изменения. По същата тема става дума за техника за се включат в компромисните изменения спорни текстове, за да могат да бъдат прияти. Тези компромисни изменения няма да бъдат прияти, казвам ви го. И тези изменения трябва да се гласуват по-отделно. Думата а, слабост а, или провал не фигурира никъде, що се отнася до процедурата за оценка до сега. Тази комисия беше създадена а, след като беше констатирана слабост. А, думата Монсанто се появява само веднъж в едно от съображението, където се споменава за скандала и за съдебното решение в САЩ. Има много неща, които не са включени в доклада, нито пък в 52 те изменения, които са компромисни. Също много рядко се споменава думата пчели, други опрешители и ефекта на пестицидите върху тях. Искам да обърна внимание, изменение 1029, което съм внесла, то се отнася за защита на уязвимите лица според член 3, алинея 4. Необходимо е незабавно да се примахнат дерогациите, свързани с използването на пестициди и да не се допуска тяхното използване в близост до детски ясли, градини, училища или болници. Освен това, не беше включено в компромиса също въпроса за децата, бременните жени, болните и възрастните лица, които живеят в рискови зони. Също нищо не е обхванато и от изменение 445, където се е, изисква неизползване на пестициди и други Същото въжи и за моето изменение с 741, където се изкажи обясняване на научните критерии, според които едно изследване може да бъде отхвърлено от докладчиците за това, че не е от добро качество. Ние тук сме в сърцевината на проблема. БФФ от Германия не е обхванало повечето от изследвания, които показват, че има канцерогенност или невротоксичност на глифозата. Аз поисках от тях да обяснят какви критерии са довели до решението им но те ми дадоха един много уклончив отговор, що се отнася до методологията, която са използвани. Това също е дразнещо. Ако искаме пояснения, това изменение трябва да бъде гласувано отделно. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Донано. Сега давам думата на господин Лазо от името на НСЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата съдокладчици, господин Линс и господин Стас, които свършиха отлична работа. От началото на работата ни в тази специална комисия много идеи бяха поставени, но беше посочено какви са недостатъците. ЕНС предложиха альтернативни мерки ние сме внесли близо 610 изменения. Те са доста прости, за да се подобри процедурата за разрешаване на пестициди, които вече са на пазара, които съществуват, да се обръща внимание на здравеопазването. Когато бъде забранено едно вещество в Европейския съюз, трябва да му се откаже внос от други страни на всички продукти, които са свързани с това вещество. Освен това, трябва да има процедура за бдителност по отношение на пестицидите по повод по същия начин, както имаме фармакобдителност. Като имаме предвид какво е влиянието върху селските стопани, опита, който те имат по използването на тези вещества. Освен това, трябва да се опазва търговската тайна. Изследователите, обществеността искат достъп до проучвания, свързани с дадения продукт, което трябва да бъде разрешен или отхвърлен. Европейската агенция за безопасност на храните ЕФСА е дискредитирана от методите, които прилага и че използва изследователи, които имат конфликт на интерес. Това е просто една агенция, която координира проучвания, извършвани от експерти от държавите членки. Когато бъде забранен даден продукт, трябва да се помогне на селските стопани да намерят альтернатива, вместо да бъдат обвинявани. Това са някои от предложенията, които сме формулирани. Пет от тях вече са взети предвид и аз се надявам, че ще постигнем до по-добър резултат при сегашния процес. Благодаря за вниманието. Аз също ви благодаря, господин Вазо. Преди да преминем към изказвания от останалите депутати, искам да напомня няколко неща. Първо, трябва да прочетем внимателно какво е нашето задание Знаем, че ето, то е много конкретно. Трябва да направим оценка, анализ и да излезем с предложения относно протоколите за разрешаване, запускане на пазара на различни ам, формули или рецептури. Тоест, ние колективно сме решили, че трябва да следваме именно мисията, която ни е възложена, да не се отклоняваме. Искам да напомня каква е нашата колективна отговорност. Ние не сме трибунал, това беше казано от самото начало. По-настоящем виждаме каква е ситуацията, след това ще видим какво ще се случи по-нататък и заедно решихме да се подобри това, което се оказа, че не работи. Това е записано в нашето задание. Как да се подобрят протоколите. Знаете какъв метод избрахме. И това е от самото начало до като се стигне до пазара – на всеки един етап да се разгледат протоколите за разрешаване. Това е въпрос, свързан с нашата работа. Така че не трябва да губим от поглед този ангажимент. Мисля, че различните политически групи одобриха този мандат. Ето по това работихме и по това ще гласуваме. Аз приветствам работата на двамата с докладчика. Действително има много внесени изменения. Те са най-разнообразни. Някои се отклоняват от колективната ни мисия. Искам да се върнем към съществената ни мисия и всеки да поеме своята отговорност. да знаем какво ни е поставено като задача. Това беше колективно решение от самото начало. Защото имам известен опит, зная какво може да стане накрая, че има склонност да се отклоним от общата ни цел. Това исках да ви кажа, преди да преминем към спонтанните изказвания и да напомня за колективната ни отговорност, за ангажимента на Европейския парламент – тъй като целта ни е да се подобри сегашната ситуация. Това исках да ви кажа като председател. И веднага искам да дам думата на госпожа Гърлинг. Госпожа Гърлинг, може би търсите пестициди в чантата си? Не, не. Не. Бих искала да се опра върху това, което вие току-що казахте толкова добре, господин председател. Бях шокирана да чуя някои от изказванията на някои докладчици в сянка. Бих казала на госпожа Хазекамп, аз много добре си изпълням какво се случваше с глифозата това едно вещество. Не мисля, че няма друго вещество, което да се подлагало на толкова задълбочени анализи от толкова много научни организации и искам да ви напомня, че повторно беше разрешен този препарат и разрешението беше издадено от Европейската агенция по химическите вещества. Така че абсолютно е неуместно да чуваме едни такива емо... емоционални излияния. Защо това, което вие казахте, ще повторя, нека да се придържаме към нашия мандат, към обхвата на нашите правомощия. Аз съм много загрижен от този доклад, защото много неща се случват и има прекалено много емоции. Има много изявления в измененията, които не са подкрепени от факти или където текстът е абсолютно мъгляв и неясен. Аз бях един от членовете на тази комисия, които не можеха да присъстват, защото те бяха в четвъртък след обед, но ги следях по интернет и чух експертите и имаше толкова много неща, казани в тези дискусии, които не намериха отражение в този доклад. И това, което се обсъждаше, не се появява в този доклад. В компромиса, например, се казва, че разрешенията за е, използване не са обосновани. Наистина ли смятате да е така? Също така се говори за дислекция за невротоксичност, която се отразява на развитието. Няма никаква причинно-следствена връзка. Защо този доклад съдържа подобни формулировки? В компромис 26 продължаваме да има максимални остатъчни вещества в почвата и водите. Тези стойности по европейското законодателство се отнасят само към храните и фуражите. И абсолютно е ясно защо това продължава да бъде в този доклад. Това просто е нещо, което не е реалистично. И формулировката, както вече казах, в много случай абсолютно неясна. Какво означават предварителни мерки за управление на риска? Доклада не обяснява това. Ние искаме хората да гласуват за това, а ние не можем дори да обясним какво от това. Говори се, че националните експерти трябва да бъдат заместени от изцяло независими учени. Кои са тези хора? Най-квалифицирани признати учени извършиха значителна дейност. Това не означава, че те са зависими, обаче в доклада това не се отразява. И накрая искам да ви помоля, най- най-вече вас, господин председател, с общото законодателство по храните беше, доколкото знам, гласувано тази сутрин в комисията Енви и ще влезе в пленарна зала съвсем скоро това законодателство включва много неща, които са в тематиката на този доклад. И това ще стане законодателство, този проекто закон. И в крайна сметка ще се окажем в ситуация, когато нашия доклад противоречи на вече одобреното законодателство. И мисля, че тази ситуация ще бъде доста глупава. Внесох редица изменения, но те бяха пренебрегнати. И аз внесох изменения, които отразяваха това, което е част вече от общото законодателство за храните. Мисля си, че това означава, че този доклад просто ще бъде сложен някъде на някакъв рафта да прашасва. Защото това, което се предлагаше, всъщност просто изчезна. Този доклад, и това е така, защото този доклад е абсолютно идеологизиран. Да, благодарих. Не благодаря за цялата ваша усърдна работа. Да, защото наистина да работите с над хиляда изменения е сложна задача и се възхищавам на вашето упорство и последователност. Благодаря, госпожо Герлинг. Има доста политически групи в този парламент, така че трябва да намери израз демокрацията. Има 8 групи. Трябва да отчитаме тяхното разнообразие. Също аз не мога да правя оценка за работата. Ай, госпожа Гърлинка, аз не съм съгласна, че вие намеквате, че аз не се съобразявам с многообразието. Не, аз слушам с удоволствие и много любезно това, което има да кажат колегите, без да изразявам мнение по тях, така че не дайте да ми държите лекция като на ученичка. Не, не, не, това исках да кажа. Само исках да спомена, че ние имаме една динамична конфигурация в тази комисия. Има представители на различните политически групи, където да се чуят различни мнения, да има внасяне на изменения. Всеки може да отстоява своите изменения. На 6 декември ще ги гласуваме. На 17 януари, както е програмирано, ще се гласува в пленарна зала в Разглежда се въпроса и в Комисията по околна среда, така че може би трябва да имам предвид работата, която беше свършена от всички. Всеки четвъртък след обед работихме заедно, колективно, за да може да изготвим най-добрия възможен доклад, така че нека да уважаваме работата на всички членове. Господин Уайтс има думата. Благодаря. Още в началото ще кажа, че не споделям възгледите на госпожа Гърлинг, въпреки че възраженията й бяха по същество за разлика от други. Мисля, че работата на комисията ПЕСТ още сега има въздействие върху други начини на работа. Не знам дали ние сме дали някакъв тласък на общото законодателство за храните или комисията е възприела от нас някои е, части от е, нашата работа, но във всеки случай мнозинството на нашата комисия иска да се застъпи както за здравето на хората, така и за опазването на околната среда. Нашите изменения не са на 100% зелени. Не знам е, чии политически отцветени изменения имате предвид на НП или на зелените. Когато говорим за здраве, а онези, които продължават да се застъпват за използването на пестициди, трябва да се замислят за това, че всъщност се стремим към повече информация за нашите земеделски стопани и това е а, общ наш интерес. Иначе съм съгласен, че за селското ни стопанство, за да останем конкурентоспособни, трябва да имаме същите стандарти за производство, както и за всички внесени отвън продукти. Става въпрос за справедливост и за еднакви условия на всички конкуренти това е тема за разговор във всички посоки. Но в крайна сметка аз се надявам, че в смисъла на компромиса и на демокрацията ще достигнем до добри изводи, които ще са от полза и на гражданите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ривази има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчиците които свършиха доста работа, като се има предвид всички тези изменения. Има около 50 компромисни изменения, които се предлагат. Мисля, че това отговаря в голяма степен на стремежа ни да се подобри ситуацията. Работата целеше да се подобри доверието към европейските институции, да стане ясно, че ние защитаваме здравето на гражданите. Защо беше загубено доверието? Защо имаме тази комисия? Имаше полемика, свързана с глифозата. Един от ключовите елементи се отнася до прозрачността на изследванията. Госпожа Гърлин каза, ЕФСА е чудесна, но аз искам да кажа, че когато Националният център по рака излиза с едни резултати и от друга страна има ЕФСА, която беше подложена на наказателно преследване заради достъпа до изследванията. Твърди се, че няма конфликт на интереса сред експертите. Бих искал да има обаче орган, който да контролира и а, който да види дали има конфликт на интереси сред експертите, които се използват. В Конституцията имаме принципа за предпазливост. Когато имаме регламент за пестицидите, ако видим какво става в рамките на Агенцията за химическите вещества, виждаме, е, че не всички данни са на лице, не всички изследвания са представени, което ни, ни дава възможност да потвърдим или отхвърлим даже на дадена хипотеза. Това не е принцип на предпазливост. Е, също публичните изследвания. Защото ако имаме е, средства, можем да възложим едно такова изследване. Трябва да има резервен фонд за научни изследвания. И е, например, това ще ни помогне да се финансират публични изследвания или пък изследвания по альтернативни възможности. Относно е, фитофармако бдителността, дали става дума за пестицида или за е, рака, е необходимо да се следят продуктите, които влияят на потребителите. Изследователите ни казват какви са максимално допустимите стойности на веществата, които имат вредно влияние. Ние трябва да се вслушваме в препоръките и да внимаваме да не се надвишават. И така, как можем да продаваме пестициди в държави от Африка, където нямат експерти, които могат да оценят токсичността на тези вещества? Мисля, че и тук а, а, има нещо, което трябва да се има предвид, да се забранят а, тези пестициди, да се използват и другаде, тогава, когато бъдат забранени в Европа. Мисля, че ако ако искаме да имаме една колективна интелигентна работа в защита на европейските граници, граждани, това е всъщност работата ни като евродепутати. Има текст, който беше предложен. Това ще даде тласък да получим нещо по-добро при оценката на пестицидите. Благодаря, госпожо Ариваши. Комисията по търговия, мисля, също работи по въпроси, които засягат работата на нашата комисия, но не сме работили по тях заедно. Госпожа Магинес има думата. Благодаря. Извинявам се, че ще напусна за малко залата, за да участвам в заседание на АВКО по въпроса на Брексит. Аз искам да подкрепя госпожа Гълинг в две посоки. Първо, по отношение на независимите експерти. Не само когато говорим за пестициди, а и по много други въпроси, броят експерти, които се занимават с подобни теми, намалява защото често пъти, когато си свършат работата за промишлеността, биват нападати. И, и а, няма много хора, които могат а, да покрият а, и имат опит в толкова много области. Трябва да не забравяме за това. А, също така споменахте противоречията с а, общото законодателство на храните. И а, когато говорим а, с а, някой, който се занимава с а, а, инвазивни чужди видове, а, той ще иска да се а, запази а, глифозата, да не бъде забраняван. Това е проблем в а, а, Ирландия, например. Например, има други продукти, които са рискови и предизвикват, например, рак на гърдата, но не се забраняват. Така че трябва да правим разлика. Има много напрежение в обсъждането на тази тема и тя е изключително политизирана. От друга страна, онези, които използват средства за растителна защита, се чудят как ще те а, упражняват своята работа, как ще бъдат ефективни. А, има и альтернативни земеделски практики, разбира се, но а, онова послание, което ние отправяме е или всичко, или нищо. Тези продукти са били разработени и са се употребявали до сега, защото са били ефективни. Така че трябва да намерим альтернативен начин да разглеждаме а, цялата тема защита на растенията и заболявания по растенията. А, всички наблюдаваме, че все по-малко хора искат да работят в земеделието. Ако искаме да запазим системата, трябва да им дадем възможност да а, го направят. Тук а, в моя документ съм отбелязал всички компромисни изменения, а, но Госпожа Гърлинг много добре разбира а, темата и е работила достатъчно върху нея, така че когато говори, тя говори разумно. Благодаря, госпожа Ауш. Има думата. Благодаря на докладчиците, които се справиха с огромна задача, а именно да се опитат да обединят, да обединят всякакви разностранни мнения. След половин година работа в тази комисия отново обсъждаме темата, според мен, по същия начин. Унези, които се съмняват в системата, обвиняват, че по идеологически съображения се стремим към запазване на системата, а онези, които работят в селското стопанство и използват а, пестициди, а, се а, а, определят като реалисти, а противниците като мечтатели. Норбет Линс каза, че всички процеси на разрешаване трябва да бъдат основани на научните достижения. И ние ам, не противоречим на това, но всъщност в доклада се съдържат някои противоречиви искания. Скептиците, които смятат, че активните вещества вредят на здравето също не са си го измукали от пръстите, а са чели научни изследвания, които представят такива данни и по този начин са достигнали до своите убеждения. Така че в този смисъл по отношение на прозрачността, както се каза, е много важна. Ако имаме намерение да решаваме възоснова на научни изследвания, трябва да знаем по какъв начин са направени изследванията, кога са публикувани проучванията, дали всички са публикувани или само тези, които са благоприятни. Всичко това са много важни въпроси. Когато говорим за научни изследвания, ние зависим от начина по който е поставен въпроса и формулировката на темата, от това зависи е, какви точно въпроси ще се е, изследват и ще се включат. Така че в е, смисъла на изказването на нашия председател господин Андрия, вече сме постигнали подобряване на досегашното положение и не бива да бъдем фундаменталисти и да не отстъпваме от досегашните си убеждения. искам да кажа нещо и за инвазивните чужди видове. Там има проблем с използването на глифозат в големи количества, именно в САЩ вече се срещат резистентни към глифозата организми. Така че, когато издаваме дългосрочно разрешителни за пестициди, не бива да забравяме а, устойчивостта и резистентността на а, вредни организми а, от миналото. Действително, растителната защита не включва само пестициди. И не само пестицидите са защитници на а, растителното здраве. Има и много други методи, по които трябва да се работи. И не може единственият резултат от нашата работа да бъде препоръката да се забрани пестицид. А, който е предизвикал устойчивост у вредни организми и да го заменим с друг пестицид. Мисля, че трябва да изследваме и други възможности. Надявам се с нашия доклад да сме помогнали за альтернативно развитие, защото от, от тази гледна точка системата ни не е устойчива и се надявам да се промени за бъдеще. Госпожа Дурнано. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчиците за работата им. Както казахме многократно, въпроса за пестицидите е тясно свързан с този за альтернативи, що се отнася до други вещества, както и за модели на сълскостопанско производство. Унези, които защитават пестицидите, както и тези, които са против тях, са съгласни, че това са въпроси, които са тясно свързани помежду си. Затова ми е трудно да отхвърля темата, която е, а, води до създаването на нашата специална комисия. Така, какво слагаме на масата? А, какво имаме като селскостопански модел? А, какво предвижда ОСП? и абсолютен приоритет за опазване на здравето и околната среда. Трябва да се поставим всички тези въпроси, особено когато моделът е лош, защо да не го сменим. Това е ролята на а, европейските депутати, каквито сме. Благодаря, госпожа Донано. Сега искам да помоля представители на Европейската комисия, господин Клаус Берент, който е ръководител на ОДЕН Салте Е4 за 8 минути най-много. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията, че ми дава възможност да изразя мнението си за измененията към вашия проект доклад. Както споменахме, броят им е много голям и не е възможно да коментирам по всички, така че ще се спра на някои от аспектите, които влизат в тези изменения. Благодаря на докладчиците за тяхното усилие да обединят тези изменения. Често пъти те са абсолютно разнородни и отиват в различни посоки по една и съща тема, така че опитът им да ги обединят е много похвален. Всички сме съгласни, че като цяло системата за одобрение и разрешаване на пестициди е една от най-строгите, ако не и най-строгата в света. Разбира се, всяка система може да бъде подобрявана и точно по тази причина ние правим оценка за пригодността, за да видим в какви посоки можем да внесем подобрявания, подобрения, особено във връзка с прилагането на тази система. Надявам се след това да можем да приложим онези, които се отнасят до проблеми в съществуващата правна рамка, като например някои задължения. Но самите а, ви предложения могат да искат а, промяна в законодателната рамка, което няма да можем да направим в рамките на този мандат. Госпожа Гуталанд а, спомена директивата за устойчивото а, при използване, действително а, системата за разрешаване на пестицидите а, не е единствената. Съществува и директивата за устойчивото прилагане и а, тя също а, регламентира част от а, прилагането. Споменахте, че не прилагаме достатъчно принципа на предпазливост. Тук сме на различно мнение. Съвсем наскоро Съдът на Европейския съюз потвърди, че част от действията ни във връзка с прилагането на принципа на предпазливост са обосновани, особено в връзка с ограниченията на употребяването на неоникотиноидите. Казахте, че си дават разрешение възоснова на недостатъчно изходен материал, недостатъчни данни. Комисията, особено в такива случаи, е много внимателна и изцяло прилага принципа на предпазливост призовавате в целия процес на оценка на риска да има повече прозрачност. Госпожа Гърлинко спомена, че ние предложихме промяна в общото законодателство за храните точно по тази причина и за да отговорим на исканията за прозрачност на гражданската инициатива за употребата на глифозата и да отговорим на опасенията на голям брой граждани. Тази сутрин, както знаете, Комисията по околна среда разгледа това предложение и гласува измененията. комисията и комисар Андрукайтис нееднократно призва съвета и парламента да одобрят своите позиции, за да се внесат промените в законодателството. Там се предвижда, например, искането да бъдат публикувани научните изследвания преди началото на оценките от страна на ЕФСА и на държавите членки, на докладващите държави, така че те да разполагат цялата информация. В вашите коментари и внесените изменения се казва, че ЛБХ трябва да бъде по-въвлечена в оценката на продукти за растителна защита преди тяхното а, разрешение. А, този въпрос се разглеждаше недократно в а, тази комисия, но ако а, госпожо Гутланд се а, придвижим в посоката, която вие предлагате, трябва да разполагаме с повече ресурси. Не мисля, че ЛБХ ще може за всеки отделен продукт да разгледа а, и да оцени цялата информация. А, по отношение на продължаване или възобновяване на разрешителното и докладващата държава членка има искане държавата да бъде различна. В последната програма за възобновяване на разрешителни 66 вещества, чието разрешително изтича между 2022-2024 година. Голям брой от държавите, докладващите държави са различни. Много държави членки отказаха да бъдат докладващи държави за а, активни вещества, които не се използват на тяхната територия. Така че не можем систематично да избираме различни а, докладващи държави, тъй като не всички държави членки са на разположение. Друг въпрос е член 53 издаване на разрешително при извънредни обстоятелства. Твърди се, че държавите членки твърде често използват тази възможност. Но ЕФСА наблюдава тези извънредни разрешения, особено тези свързани с неоникотиноидите, в нашата постоянна комисия разглеждаме този въпрос и обсъждаме как ще процедираме за бъдеще. Имаше и забележки за това, че селските стопани трябва да са добре информирани за продукти с нисък риск. В момента работим върху програма, която ще определи действия за пускане на пазара на такива продукти с нисък риск. Работната група на съвета е предложила такава програма, която е одобрена от съвета Агрифиш през 2016 година. Има мерки, които в момента се разработват и финализират. Обсъждахме миналата седмица с експерти от държавите членки по-добри изисквания и повече данни за микроорганизми и тяхното и въздействие на субстанции върху тях. Няколко колеги под повдигнаха въпроса за равните изисквания към произведените в Европейския съюз продукти и внесените отвън. За сега се предвижда еднакво ниво на защита на храни и фуражи, произведени извън Европейския съюз, както за онези произведени в Европейския съюз. ЕФСА следи а, всички а, изисквания в тази посока. Очакваме с нетърпение окончателния доклад на комисията ПЕСТ. Ще го разгледаме много внимателно и въз основа на него ще а, изработим нашия финален доклад с препоръки а, за а, пригодността на законодателството. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Берент, за изказването, което направихте. Аз трябва да си тръгна, но сега ще бъда заместен от колега, която ще даде думата на двамата са докладчици да реагират на проведения току-що дебат и наказаното от Европейската комисия. Благодаря ви за този обмен на мнение. Това е последната права на нашата колективна работа. Благодаря ви много. Първо давам думата на господин Норберт Линс. Благодаря, госпожо председател. И сега ще се опитам да съм по-кратък. защото веднага след това заседание ще проведем заседание на докладчиците в Сянка и ще се опитаме да работим много съсредоточено, за да постигнем компромис, който е приемлив за по-голямата част от колегите от нашата комисия. В идеалния случай до края на седмицата ще разполагаме с този компромис. Искам да благодаря на комисията за това, че в някои насоки обърна внимание на колегите какви ще бъдат очакваните последици от някои от нашите изменения и компромисите в текста, ако се запазят в този вид. Разбира се, някои основни понятия се тълкуват по абсолютно различен начин. Ще спомена само принципа за предпазливост. Ако се опитаме да дадем определение на принципа на предпазливост, ще спорим с месеци. Защото принципа на предпазливост може да се тълкува по много различни начини. И на практика се случва точно това. На колегата Ръбок ще кажа, че а, отново и отново се споменават а, проучвания, които не биват публикувани или които се укриват. Във всички наши компромисни, компромисни изменения се споменава предложението за регистър на проучванията. Не във всички случаи е нужно да се публикуват и необработените данни във връзка се на проучване. Така няма да подобрим системата, а няма да има производители, които да участват в процедура за издаване на разрешение, понеже никой няма да има економически интерес. Надявам се това да е ясно. Така че в този смисъл по компромисно изменение 18 се надявам да постигнем яснота и да се обединим около един текст. Благодаря и на другите колеги, които още веднъж изясниха своите приоритети и заявиха съвсем ясно кои са най-важните от тяхна гледна точка изменения, които са внесли. Ще кажа, че ние не се опитваме да предпочетем едни за сметка на други. Опитваме се съвсем систематично да разгледаме всички изменения във връзка с всяка точка от текста и се опитваме да включим максимален брой от тях в компромисните изменения. Разбира се, всяка политическа група има право да заяви разделно гласуване. Това ще бъде част и от нашата финална дискусия противен случай работата ни би била невъзможна. Ако едно изменение е включено в компромисно изменение, то разбира се, че е отчетено и самото съдържание на компромисното изменение. Благодаря. И сега господин Стаес. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. И разбира се, благодаря и на комисията, която ни представи много добър преглед на ситуацията. Мисля си, че чухме и колеги, които не са докладчици. Госпожа Гутеланд беше като цяло много положително настроена и това полича в нейното изказване. Но тя накрая каза, че много съжалява, че няма компромис по веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Тя напусна, може би, нейните сътрудници, които са тук, може би, ще мога да й кажа, че компромисното изменение 5 се занимава с този въпрос. Към госпожа Макентар и госпожа Хаусенкампа, вие също така вече не сте тук, но вашите сътрудници са тук. Ще срещнем като докладчици в сянка. Първото, което каза колегата, той се постара да даде анализ. Но ако разгледате списъка от изменения, които са обхванати от компромисните изменения. Вие ще разберете, че заедно с секретарията ние и завършим огромна работа. Разбира се, те първа ще се подготви списък за гласуване и ще видим кой ще подкрепи измененията и разбира се, някои от тях ще трябва да се гласува за определени изменения по-отделно. Също така господин Донано каза, че нищо не се говори за пчелите. Искам да кажа, че имаме в последния раздел за пчелите и в по-широк смисъл за опрашващите насекоми. Това е изменение 51. Радвам се, че сте тук, господин Луазо, за да отговоря на вашия въпрос. Да, наистина, носа на храни и животни е нещо, което е обхванато от изменение 69. Колегите ми от политическата група на зелените, разбира се, имаха възможност да обсъдят нещата с мен в нашата група лично и по-подробно. Няма да се спирам на техните изказвания. Искам да кажа, че в 5 часа започва заседанието на докладчиците в Сянка и надявам се, че ще успеем да постигнем напредък и се надявам, че секретарят ще подготви добър списък за гласуване и ще имаме успешно гласуване на 10 декември. Благодаря ви. Благодаря колеги. Благодаря на всички, които останаха с нас до края на това заседание. Пожелавам успеха на всички, които ще участват в заседанието от 5 часа. И накрая само ще кажа, че ще гласуваме в комисията ПЕСТ на 6 декември и в пленарна зала през януари 2019 година. Надявам се че всичко ще отговаря на желанията на всички. Ни благодаря на всички. Ще се видим следващата седмица на 6 декември за гласуване. Благодаря ви.